От подобно споразумение можем да се получим до 18 милиарда. Благодаря, господин Кели. Сега бих искал да дам думата на комисията.